Okay, liebe Kolleginnen und Уважаеми колеги, ich eröffne die unterbrochene Sitzung. Възобновявам заседанието, което прекъснахме днес преди обяд. Продължаваме по дневния ред. Следващата точка от дневния ред е електронното гласуване, т.е. електронните гласувания за освобождаване от отговорност. Тъй като сме се преместили в нова зала, ще ви помоля първо да направим пробно електронно гласуване. Дано всички носят картите си за гласуване. Начало на пробното електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Nein, die Abstimmung läuft. Не гласуването продължава. Кой не е гласувал още? Това е пробно гласуване. Пане Превенчонце, сглашам проблем с моим апаратом до гласуване. Господин председател, имам проблем с апарата за гласуване. Апаратом, уженен до гласуване, който не функционира. Очевидно не работи моето парадче. Ще изпратим техник да провери. Правдоподобно виника то с факту, че не вложим карта до гласуване. Правдоподобни виника то с факту, че не вложим карта до гласуване. А може би се дължи на това, че не използвах картата си за гласуване. Извинете, господин председател. Окей. Okay. Ehm, Добре, повтаряме пробното гласуване. Начало на пробното гласуване. Гласуваха ли всички? Not yet. Two are still missing. Още един глас липсва. Кой е тук, но не гласува? момента правим само пробно гласуване. Okay. No problem. No problem. Okay. Yep. Now. Check is closed. Край на гласуването. It worked? Okay. Push. 16. Now we continue with number 16. Продължаваме с 16-та точка. Е, е, Днес ще водя заседанието на немски. Искам да ви уведомя, че има две оттеглени предложения за изменение или отпаднали по-скоро. Това са а, е, на комисията по заетост 7 и 8. Значи 7 и 8 от комисията по заетост. Моля да ги заличите от листите си за гласуване. Сега вече можем да пристъпим към самото гласуване. Освобождаване от отговорност на агенциите. Предложение за изменение 16. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 17 за. Против? Въздържали се? Приема се. Изменение 18 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 19 за. Против? въздържали се, трябва да проверим електронно за изменение 19. Начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на електронното гласуване. Приема се. Uh, е, 19 е прието. Гласуваме 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 с устно изменение за, против, въздържали се. Не е ясен резултатът. Електронно гласуване на изменение 21. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 22 с устно изменение за против. Трябва да проверим начало на електронно гласуване за изменение 22. Гласуваха ли всички? Очевидно не. Край на гласуването. Приема се. Изменение 23 за против. Въздържали се. Отхвърля се, но нека проверим. Начало на електронно гласуване за изменение 23. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 за против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, отхвърля се. 26 за. Ще трябва да направим електронна проверка за изменение 25 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 26 за, против, въздържали се. Също трябва да проверим начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Двадесет и осем отпада, тридесет отпада. Продължаваме с тридесет и едно. Тридесет и едно за, против, въздържали се, отхвърля се. и две за, против, въздържали се въздържали се, трябва да проверим. Начало на електронно гласуване за изменение 32. Чек е geschlossen. Край на гласуването. Приема се. Компромис 3. Можем да гласуваме анблок 3 и 4, двата компромиса, анблок за, против, въздържали се, приема се. 33 до 35 отпадат. Сега изменение 36 за против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка. Начало на електронно гласуване за 36. Край на гласуването. Отхвърля се. 37 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, но ще проверим начало на електронно гласуване за 37. Гласуваха ли всички? Край на гласуването.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 въздържали се, приема се. Има известна неяснота, но в крайна сметка изменение 6 е, трябваше да бъде гласувано, беше прието. 40 е оттеглено, 41 за против, въздържали се. Не е ясен резултата. Начало на електронно гласуване за 41. Чек is Край на гласуването. Равен брой гласове. Отхвърля се. Изменение 43. За Извинете, поправя се председателят. Изменение 42. За. Против. Въздържали се. Приема се. Сега вече 43. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Приема се.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 за. Либе 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. 51 за. Против. Въздържали се. Електронна проверка. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Комисия по заетост едно. Едно, две и три можем, ако сте съгласни, да се гласуват анблок. Значи и трите. За, против, въздържали се, приемат се. 52 за, против, въздържали се, приема се. 53 за, против, въздържали се, не е ясно. 53. Електронна проверка. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 54 за. Против. Въздържали се. Приема се. 55 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се, доколкото виждам, но нека да проверим начало на електронно гласуване за 55. Край на гласуването. Приема се. Извинете, поправя се председателят, отхвърля се. 56 за. Против. Въздържали се, приема се. 57 за против, въздържали се, отхвърля се. 58 за, против, въздържали се. Трябва да проверим начало на електронно гласуване за 58. Край на гласуването. Приема се. 59 за против, въздържали се, приема се. 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 е идентично с 62 и 63 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, 64 за, против, въздържали се, трябва да проверим. 64 начало на 64 начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 65 против, въздържали се. Отхвърля се. Шестьдесят и шест. За. Против. Въздържали се. Трябва да проверим начало на електронно гласуване за 66. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 67 е оттеглено. 68 за. Против. Въздържали се. Приема се. 69, идентично с 70 за, против, въздържали се, трябва да проверим. Начало на електронна проверка за 69 и 70. Гласуваха ли всички? 26 присъстват, 25 има гласуват. Край на гласуването. Отхвърля се. 71 с устно изменение на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема 72 за против, въздържали се, приема се 73, идентично с 74 за, против, въздържали се, трябва да проверим 74 електронно гласуване начало. Колега Либерацки, имаме електронен вод. Нямате карта, така ли? 73 и 74 са идентични. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 6 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 82 за, против, въздържали се, приема се. Но не съм сигурен. Електронна проверка за 82, начало на гласуването. Електронischer чек 82, 82. Okay. Check is closed. Край на гласуването. Приема се. Компромис 8. За, против, въздържали се. Приема се. 87. Отпада. 88. За, против, въздържали се. Електронно гласуване за 88, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се с 13 на 12. 89, идентично с 90. За. Против въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване. Начало на гласуването. Край на електронното гласуване. Отново 13 на 12 отхвърля се. 91 за. Против. Въздържали се. Отново проверка, начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички за 91? Край на гласуването. Не беше ясен резултатът от е, нашата перспектива тук. 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, приема се. А, 7 отпада, както казахме, 94 за, против, въздържали се, отхвърля се, 95 за, против, въздържали се, отново отхвърлено, но трябва да проверим за 95 електронно гласуване. Гласуването тече, край на гласуването. Либе 3 за. Либе 3 против. Въздържали се, приема се. 96 за. Против. Въздържали се, приема се. 97 за. Против. Въздържали се, трябва да проверим. 97 начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се с ясно мнозинство. 98 за, против, въздържали се, приема се. 99 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се. Приема се, но трябва да проверим за всеки случай електронно гласуване за компромис 9. Чек is Край на гласуването. Приема се. Компромис 9 се приема. Продължаваме с изменение 102. За. Против. Въздържали се. Електронно гласуване за проверка 102. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 10 за против. Трябва да проверим за компромис 10 начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Продължаваме с 104 с устно допълнение. За, против, въздържали се. Приема се. 105 за. Против. 105 отпада. 104 и 105 отпадат след... или не е така. No, it's compatible. I, um, mm -hmm. I let vote on 104 and it was adopted. Гласувахме 104, беше прието и то съвпада с, с, измен... с компромис 10. Добре, гласуваме компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. 113. За. Против. Въздържали се. Не е ясен резултатът. Ще трябва да проверим за 113 начало на електронно гласуване. Край на гласуването. 114. Против. Въздържали се. Приема се. 115. За. Против. Въздържали се. Приема се. 116. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 118 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. 123 до 125 за, против, въздържали се, трябва да проверим начало на електронно гласуване за 123 до 125. Край на гласуването. Гласуваме 123, 124 и 125, които са идентични. Отново гласуваме. Отново гласуваме електронно за всеки случай. Начало на електронно гласуване за изменения 123 до 125, които са три идентични. Нямате въпроси. Край на гласуването. Приема се. 126 отпада, 127 е оттеглено. Гласуваме компромис 13, анблок с компромис 14. Не може ли? Не може ли анблок? Добре. След като има такова искане, гласуваме ги по-отделно. Сега гласуваме компромис 13. Само 13. За, против, въздържали се, трябва да проверим електронно. Гласуваме компромис 13, начало на електронното гласуване. За компромис 13. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега вече компромис 14. За. Против въздържали се, приема се. 136-то изменение за против, въздържали се, трябва да проверим начало на електронна проверка. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се.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 141. Check auf 141, bitte. Окей, okay, check is closed. Край на гласуването. 142 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 4 на Комисията по заетост. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 5 на същата комисия. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 143. За, против, въздържали се, не е ясен резултата, начало на електронно гласуване за 143. Край на гласуването. Приема се. Изменение 8 на комисията по заето се от не съществува. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се. 145 за, против, въздържали се, не е ясен резултата. Електронно гласуване за 145. Начало на гласуването. 145. Гласуваха ли всички край на гласуването? Не е ясен резултата. Отхвърля се. Компромис 15. За. Против въздържали се, приема се. Либес 4 или не, отпада, ако се приеме компромис 15. Има само един параграф който трябва да се гласува от изменение 147. За, против. Продължаваме да се намираме на компромис 15. Тук имаме изменение 147, който трябва да се гласува. За това гласуваме само параграф 3. За, против, въздържали се, отхвърля се. И сега вече продължаваме с либа 4 за, против, въздържали се, приема се. 149 за, против, въздържали се. Не е ясен резултата. Начало на електронно гласуване за 149. Гласуваха ли всички? Двама още не са. Край на гласуването. Отхвърля се. Сто и петдесет за. Против. Въздържали се. Отново електронна проверка, начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 151 за. Против. Въздържали се. Приема се. 152 за. Против. Въздържали се. Приема се. 153 за. Против. Въздържали се. Приема се. 154 за, против, въздържали се. Електронна проверка, начало на гласуването за 154. Край на гласуването. Сто и пет. Идентично с сто петдесет и шест. За против, въздържали се. Електронна проверка. Моля за по-активно участие. Начало на електронно гласуване за 155 и 156. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с 159 за, против, въздържали се. Не е ясно. Електронно гласуване, начало за 159. Край на гласуването. Okay, das ist, ist knapp abgelehnt. Mit einer Stimme schwierig zu sehen bei einer Stimme von oben. Понякога е много трудно да се види разликата от един глас. Сега, изменение едно. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение номер две. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Номер 4 за, против, въздържали се, приема се. Номер 5 за, Изменение номер 4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 Край на гласуването. С един глас разлика са. Изменение 10 за, против, въздържали се. Не е ясен резултатът. Начало на електронно гласуване за изменение 10. Край на гласуването.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 Окончателно гласуване електронно на така изменения доклад. Начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се с 15 на 12. Колегата Херцог. От социалистическата група искам ясно да заявя нещо свързано с 15-то компромисно изменение, че ако наистина имаме сериозни намерения по отношение на доклада на Европейската сметна палата и това е свързано с приключването работа на агенцията, създаването на агенциите е всъщност нещо, което е в правомощията на съвета. То тогава работата на съда става невъзможна и не се спазват минималните изисквания, за да могат те да си вършат работата. Едва ли това е сериозно отношение? Определено това е мнението на социалистите. Ние сега навлизаме в правомощията на другите институции и сме възложили на Европейския сметна палата да върши нещо, за което тя не може, тъй като няма личния състав и бюджетните средства, за да го направи. Благодаря. Има ли други желаещи да се изкажат по този въпрос? Очевидно не, с което можем да приключим работата по тази точка от дневния ред. Ah, yes. didn't uh, receive the email, but uh, okay. they, they said they... We, stop, we stop the voting. We... No, we... Не се говори в микрофон. Сега приключихме тази точка от дневния ред и преминавам към следващата. Има възможност за кратки изявления. Бях помолен от представители на агенциите за това. Тук има ли някой? Заповядайте, можете да направите кратко изявление, не по-дълго от две минути. I will do that here at that point. Please, you get the word. Заповядайте, имате думата. I will do... Yeah. Please, uh, with the microphone. Моля да използвате микрофон. Аз не разбирам защо спираме гласуването, за да дадем думата на някой, който представлява агенциите. Имаме достатъчно време за събеседване, за обсъждане. Моля ви, нека продължим с гласуването, казва госпожа Маковей. That's right, because we're not... Права сте. Ние не сме приключили с гласуването. Ще им дадем думата след като приключим. Мислех, че сме приключили с точката. Сега продължаваме с гласуването.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 свързана с преводите, Центъра за преводи. Минаваме към следваща точка. Освобождаването от отговорност на Центъра за преводи. Започваме с листата за гласуване. Освобождаване на Центъра. Отново повтаря председателя. Това е 17-та точка от дневния ред. 18. As we change the items, I will always call the headline. Translate. Когато променяме дневния ред, ще казвам заглавието. Център за преводи. Изменение 1 и 2. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване за резолюцията, за решението. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Amendment Nummer 3. Wer ist für Amendment Nummer 3? Изменение 3 на предложението за решение. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 4. Гласувахме го всъщност, защото е идентично. Сега окончателно електронно гласуване за тази част от резолюцията. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение номер 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. Номер 8. Отпада. Значи 8 отпада, ако приемем 7, нали така? Направо 9 гласуваме. Изменение 9 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 за, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 12 за, против, против, въздържали се. Не е ясен резултат. Електронно гласуване за изменение 12, начало на гласуването. Не беше ясен резултат. Край на гласуването. Сега е много ясен. така ще ви помоля все пак да участвате в гласуването с ръка.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 Es geht weiter mit Item 19. Продължаваме с точка 19. Европейски център за професионално обучение. Изменения 1 и 2. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване за цялото предложение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Три и четири идентични изменения. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на цялото предложение. За. Край на гласуването. Приема се. Изменение 7 с устно изменение. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, 9 гласуваме за, против, въздържали се, приема се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме, ако нямате нищо против, анблок 11 до 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменения 5 и 6 за, против, въздържали се, приемат се. Електронно гласуване на цялото предложение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към Европейския полицейски колеж СЕПОЛ. Мадам Маковей wants to change... Uh... Госпожа Маковей иска да направи промяна в списъка за гласуване. Като докладчик тя променя минуса на плюс. Не, обратното поправя се председателя. Докладчика подменя плюс с минус по 13-то изменение. Now we can go into the voting. Продължаваме с гласуването сега. Изменения 1 и 2 за, против, въздържали се, приемат се. Електронно гласуване на предложението и като цяло начало на гласуването. Край на гласуването. Второ предложение, изменения 3-4 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на окончателния вид на предложението, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. country. Гласуваме изменение номер 8. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Либе 1 за. Тоест Либе 1 до 3. Добре, поправя се председателят, няма да ги гласуваме заедно. Едно и две анблок. За, против, въздържали се, приема се. Три, либе три, за, против, въздържали се, приема се. Либе 4 за, против, въздържали се, електронна проверка за либе 4. Начало. Край на гласуването.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 Продължаваме с изменение 13. За. Против. Въздържали се. Приема се. Добре, ще проверим. Електронна проверка за 13. Край на гласуването. Приема се. 13 е прието, сега 14. Изменение 14. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 15. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16 и 17. Идентични. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либе 6 до 10 анблок. Съгласни ли сте? Прескочили сме 18. Добре, първо гласуваме изменение 18. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. Сега вече либе 6, 7 и 10 анблок. За. Против. Въздържали се, приема се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6 не се гласува, ако е прието изменение 5. Гласуваме изменение 7. За, против, въздържали се. Приема се. Окончателно гласуване на резолюцията, начало на гласуването. Край на гласуване. Приема се. Следвата точка е Агенцията за контрол върху рибарството. Едно и две. За, против, въздържали се, приема се електронно гласуване на окончателното предложение, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменения 3 и 4. За. Против. Въздържали се. Приемат се. Електронно гласуване на окончателното предложение. За. Начало, извинете. Край на гласуването. Приема се. Изменение 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 6 за. Против. Въздържали се.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 Отхвърля се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. И изменение на комисията по рибарство 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 15 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 16 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 1 на Комисията по рибарство за, против, въздържали се, приема се. Изменение 17 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 18 за, против и приема се. Изменение 19 за, против, въздържали се, не е ясен резултат, гласуваме електронно изменение 19, начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 20 за Прот. Въздържали се. Приема се. Изменение 21 за против въздържали се, отхвърля се. Окончателният вид на, на предложението. Председателят се поправя. Прескочил съм едно изменение, 22. Изменение 22. Моля, дайте знак с ръка за, против, въздържали се, приема се. И сега вече наистина електронно гласуване на окончателния вид на резолюцията начало. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към освобождаване от отговорност на Европейската агенция за авиационна безопасност. Изменения 1 и 2 за против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на предложението, начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Изменения 3 и 4. Е въздържали се, приема се. Електронно гласуване на цялото решение. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с изменение 5, идентично с 6. За, против, въздържали се, приема се. 7, идентично с 8. За, против, въздържали се, приема се. 8. Председателят се поправя. Изменение 9. За против, въздържали се, приема се. Десет отпада. Изменение 11. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 13. Не, 13 отпада. 14 за против, въздържали се, приема се. Изменение 15, идентично с 16 за, против, въздържали се, приема се. И изменение 17 отпада, 18 за, против, въздържали се, отхвърля се, 19 за, против, въздържали се, приема се. Комисията по транспорт изменение 4 за за. Пише, че от части може да отпадне, но частта от това предложение трябва да се гласува. Приема се. Проблем ли има? Изменение 20 за. За 20. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 21 с устно допълнение за. Против. Трябва да го гласуваме. Гласуваме изменение 21 още веднъж. За, против, въздържали се. Не е ясен резултатът. Електронно гласуване начало за 21. Okay. Vote is closed. Край на гласуването. Изменение 22. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 23 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 3 на Комисията по транспорт. Последна част за. Против. Въздържали се. Приема се. 24 идентично с 26 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронна проверка за 24, идентично с 26, начало на гласуването. Чек is geschlossen. Край на гласуването. Прием, прието е. Сега 25 за, против, въздържали се, приема се. 27, идентично с 28, за, против, въздържали се, приема се. 29 отпада. 29 отпада. 30 идентично с 31 за против, въздържали се, приема се. Is an addition. 32, wer ist für 32? 32 за, против, въздържали се, приема се, но трябва да проверим за всеки случай. Начало на електронно гласуване за 32.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 Много малко участници в този вод имаше. Проверяваме електронно за 35. Начало на електронно гласуване за изменение 35. Гласуваха ли всички? Край на гласуването за 35. Приема се. 36. За. Против. Въздържали се. Не е ясен резултатът. Начало на електронно гласуване за 36. Hat jeder abgestimmt? Гласуваха ли всички? Още някой желаеш да гласува край на гласуването. Приема се. 37 за, против, въздържали се. Отново не е ясен резултатът. Електронно гласуване за 37. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. 38. За против, въздържали се. Електронна проверка за 38. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се, след като има равен брой гласове. 39 за, против, въздържали се, приема се. Електронна проверка за 39-то изменение. За 39-то, а не за 36-то, както казах в началото. 39 за, против, край на гласуването електронно. Sehr klar. Dann kommt die Änderung Изменение 40 с устно допълнение. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 41 за. Против. Приема се. Изменение 42 с устно допълнение. Не, то отпада всъщност, след като е прието 41. Изменение 43 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно електронно гласуване на така измененото предложение. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Von wem? Mhm. Ja, und wie lange ist sie da? Okay. Dobre. Следващото е Европейски център за профилактика и контрол на заболяванията. Okay. Okay, we don't vote on uh, the first... Първото е недопустимо. Ще гласуваме 2 и 4. Кой е за? Против? Въздържали се? Изменение първо. Амблок ще се гласува. Не. Коригира се. 1, 5 и 8. Едно по едно. За първо най-напред. За, против. Въздържали се. Отвърля се. Електронно гласуване за тази част е. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Благодаря много. Преминаваме на 6 и 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Пето сме го отметнали. Извинява се председателя всъщност. Да, уточнява, гласувано е заедно с едно. Но нека да направим електронно гласуване, моля. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с изменение 11 до до 14 блок. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. И минаваме на 15. то За, против, въздържали се, приема се. NV3, 3. Всъщност проверяваме 15 електронно гласуване. Моля гласувайте за изменение 15. то Край на гласуването. Отваря се. Да. MV3 MV1 заедно. Амблок. Кой е за? Против. MV5 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16. то За, против, въздържали се, отхвърля се. 9. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 е гласувано вече, но да, имам, да не приемем електронно гласуване. Моля, гласувайте. Шивайска. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с Европейската агенция по химикалите. ЕКА. Едно, и две. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Електронно гласуване. Моля, гласувайте по предложението. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 и 4. Моля, който е за, който е против, въздържали се. Приема се. Електронно гласуване. За промененото предложение. Край на гласуването. Приема се. Добре. мв 2 който е за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Изменение пето. Моля, който е за. Няколко заедно. Блок. Пето и шесто всъщност. Пето, шесто. Осмо пада, ако се приеме седем, но седем е оттеглено. Значи 5, 6 и 8 амблок, ако сте съгласни. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Девето. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10. Кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. 11. Моля, който е за, против, въздържали се, отхвърля се. 12 за, против, въздържали се, приема се. Тринайсти е МВ5 заедно. За, против, въздържали се, приеме се. Но да проверим електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Продължаваме с Европейската агенция за околна среда. Две и четири са оттеглени. Кой е за? Против? За, против, въздържали се. Електронна проверка за изменение 2, идентичното 4. Моля, гласувайте. Works. Check is closed. It's... Край на гласуването приема. Прието е. Добре. Едно и три падат. Електронно гласуване за цялото предложение. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. За цялото предложение уточнява председател. Решение за освобождаване от отговорност. Ясно ли е на всички за какво гласуваме? Електронно гласуване по отлагането. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Стигаме до изменение 6. За, против, въздържали се. Да проверим за изменение 6. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Следващото пада. Сега електронно гласуване за изменението, за, извинете, за отлагането. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Приема се. Прехвърляме на следващите страници изменение 8. Гласуваме за изменение 8. Кой е за? Изменение 8. Кой е, е против? Въздържали се? Приема се. МВ6 пада. Изменение 9. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Десето. Пада сега 11 за, против, въздържали се. Не е ясно. Моля да проверим електронно 11-то. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли? Край на проверката. Прието е. Дванайсто. То е влиза в това, че е прието 11-то, 13-то сега. За, против, въздържали се, приема се. 14-то пада. 15-то за, кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Ще проверим 15, каза председателя. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. Отхвърля се. 16. 16. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Не е ясно. Да проверим. 16. Моля, гласувайте. Добре. Несъмнено е прието. 17. то Заедно 17, 18 и 19. Кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Но все пак да проверим за тези 3, 17, 18, 19. Проверка. Крайна гласуването. Прието. Извинявам се, казва председателя за предишния резултат. 20. Пада. 21. Пада. Продължаваме с 22 до 24 идентични, идентични изменения. 22, 23, 24. Гласуваме ги. За, против, въздържали се, отхвърлят се. Но нека проверим. Моля, гласувайте за 22 до 24 амблок. Край на гласуването. 22 до 24 проверка електронна. Прието. 25 опада, 26. то за, против, въздържали се. Не е ясно така, както гледам. Моля електронно да проверим. Моля, гласувайте за 26. Ist abgelehnt. Отхвърля се. 27. Изменение 27. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29. Пада ако се приемат 22 или 26. Значи 29 пада, тъй като 22 е прието. Компромисно изменение първо. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 34. За? Против? Въздържали се? не е много ясно. Моля да проверим електронно. Всички гласуваха ли? Край на гласуването. С много малка разлика се отхвърля. Компромис 2. Моля, който е за, против, въздържали се, приема се. Изменение 39. Кой е за? Против. Въздържали се. Да проверим електронно за изменение 39. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 40. Моля за. Против въздържали се, отхвърля се. Изменение 41. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Приема се. 42. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Изменение 42. Моля, гласувайте. ако всички са гласували, да приключи гласуването. Отхвърля се. Изменение 43-то с, изме... с устно изменение от госпожа Креслър. За, против, въздържали се, приема се. Четири с четири за, против, въздържали се, приема се. Скачаме на 48, 49, за, против, въздържали се, отхвърля се. Но да проверим 48 и 49, те са идентични. Край на гласуването. Приема се. Следващото пада и 50 и 51. 52. Кой е за? Против. Отхвърля се, но да проверим. Изменение 52. Моля, гласувайте. 52. Приключете гласуването. Прието. 53. Кой е за? Против. Въздържали се. Прието. МВ1. Моля, който е за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 54. Кой е за? Против. Въздържали се. Прието но да проверим. 54-то, електронно. Моля, гласувайте. Всички гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 55 за. Против. Въздържали се. Прието. 56 пада. 57 за. Против въздържали се, прието. 58 за, против, въздържали се, прието. 59 за, против, въздържали се, прието. МВ3. Разделно гласуване. Първа част. Кой е за? Против. Приема се втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Но да проверим. Втора част на МВ3. Моля, гласувайте. Haben alle abgestimmt? nicht, Гласувахте ли всички? Не всички са гласували като че ли, но приключвам гласуването. Отхвърля се. МВ4. Кой е за? Против? Въздържали се. Прието. Изменение 60 за, против, въздържали се, отхвърля се. 61 за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. 63 за, против, въздържали се, отхвърля се. 64 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Сега. Над върху цялото поправено изменение, но да направим електронно гласуване. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Прието. Сега стигаме до Европейския орган за безопасност на храните. Агенция. Изменение. Второ е недопустимо. Сега за 3 и 4. Отлагане на освобождаването от отговорност. Значи гласуваме за 3 и 4. Кой е за, кой е против, въздържали се. Приема се. Тези две са прияти. Изменение първо пада. Сега електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Прието. Стигаме до изменение 6. Кой е за? на изменение 6 против, въздържали се. Да проверим електронно изменение 6. Моля гласувайте. Всички гласуваха ли за 6 изменение? Край на гласуването. Прието. Изменение 5 пада. сега да гласуваме електронно за цялото предложение. Моля, гласувайте. Гласувах ли всички край на гласуването? Прието. Продължаваме нататък. Изменение 8. Кой е за? Против. Въздържали се. Прието. Девето. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Десето. За. Против. Въздържали се. Прието. Единайсто. За. Против. Въздържали се. Да проверим. Край на гласуването. Прието. Изменение 12. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. 13. За? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Изменение 14. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. МВ7. Моля, кой е за? против, въздържали се, отхвърля се. 15. Кой е за, против, за, против, въздържали се. Не е ясно, казва председателя, да проверим електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 16 е оттеглено. Сега на по 15-то измен... раздално гласуване. Първа част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Отхвърля се. Втора част. За? Против? Въздържали се? Не е ясно. Да направим електронна проверка на втората част. Разделно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Прието. Трета част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Стигаме до изменение 17. Кой е за? Против? Въздържали се? Не беше ясно да направим електронна проверка за 17-то. Край на гласуването. Прието. Измени 18-то. Разделно гласуване по първата част. Кой е за? Против, въздържали се, прието. Втора част. За, против, въздържали се. Да проверим втората част. Край на гласуването. Отхвърля се. МВ4. За. Против. Въздържали се. Прието. 19 е оттеглено. Изменение 20. Кой е за? Изменение 20. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 21. Кой е за? Против въздържали се, отхвърля се. Да изчакайте, да проверим, каза председателя. Мисля, че е прието, но нека проверим, уточнява председателя. Край на проверката. Прието. Изменение 22 и 23. Те са идентични. Кой е за? против, въздържали се. Не е ясно също. Да проверим тези два изменения. Гласувахте ли? Край на гласуването. Приема се. Изменение 24. Разделно гласуване по първата част. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се втората част. За, Добре. За първата част да проверим електронно. 24 първа част. Добре. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Кой е за? Против? Въздържали се. Прието. Така ли е? ви 5 Кой е за? Против. Въздържали се. Прието. Изменение 25 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 26 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 27 изменение за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 28 за. Против въздържали се, приема се. Изменение 29. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 30. За. Против. Въздържали се. Приема се. МВ6. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 31. Разделно гласуване. Първо. Първа част. За. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част. За против, въздържали се. Да, да проверим, да направим проверка. Гласуване втора част. Електронно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отвърля се. 32 за против, въздържали се, приема се. МВ1 за, против, въздържали се, приема се. Седмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега да гласуваме за резолюцията като цяло. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Всички гласуваха ли край на гласуването? 15 за, 4 въздържали се, 7 против. Приема се. Стигаме до освобождаване от отговорност на Европейския институт за равенство на половете. Изменение 1 и 2. Кой е за? Против? въздържали се, прието. Прияти. Сега електронно гласуване за тази част от предложението. Гласуваха ли всички? Още има ли някой, тъй като за... приключваме гласуването? Приема се. Сега продължаваме с 3 и 4. Изменение 3 и 4. Кой е за? Против? Въздържали са Приети. Сега електронно гласуване за 3 и 4. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега ФМ, ФМ 1, кой е за? Против, въздържали се, приема се. Изменение 5, за, против, въздържали се. Не беше ясно. Да направим проверка на, из... на гласуването на изменение 5. Ако всички са гласували, Приключва гласуването. Приема се. ФЕМ 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Да направим електронна проверка на ФЕМ 6. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Dann ist die Abstimmung geschlossen. Das ist angenommen. FAM 8. Приема се. ФЕМ 8 за, против, въздържали се. Да го проверим електронно. ФЕМ 8 проверяваме електронно. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. А ФЕМ 9. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. И сега крайното гласуване електронно. Край на гласуването. Прието е. Прието е. Стигаме до Европейската агенция за лекарствата. Първото изменение е недопустимо. Минаваме на изменение второ. Änderungsantrag 2. Wer ist dagegen? Две за, против, въздържали се. Да проверим електронно изменение второ. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Прието. Изменение трето пада. И сега електронно гласуване за цялата част. Ка начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Прието. Приема се. Стигаме до изменение. Пето. Кой е за? Кой е за? Изменение пето. Против? Въздържали се? Приема се. Сега електронно да гласуваме. Моля, гласувайте. Гласувайте. Ако всички са гласували, приключва гласуването. Приема се. Продължаваме нататък с измененията. Номер 6. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Седмо. За? Против? Въздържали се? Приема се. Осмо. За? Не. Пада. Девето. За? Против? въздържали се, приема се. Десето, пада. Па, пада. Десето. Сега 11-то е изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Не е ясно. Нека да проверим електронно за 11-то. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. Кой е за? 13. Дванайсто прескача без да иска председателя. Извинява се. Да. Връщаме се на 12-то. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Е, изменение 14 за, против, въздържали се, отхвърля се. МВ 6. Кой е за? Против, въздържали се. Да проверим. MV6. Моля, проверката започва. С край на гласуването. Отвърля се. Изменение 15. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. МВ10. За? Против? въздържали се, приема се. Изменение 16. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 17 е оттеглено. Сега гласуваме за 18. Кой е за, против, не е ясно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. mv 11 Кой е за? mv 11 За, против въздържали се, отхвърля се. Изменение 19 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 20, кой за, против, въздържали се. Никой не участва като че ли да проверим електронно. Изменение 20. Защото когато се гласува електронно, повече хора гласуват. Край на гласуването. Приема се. Компромисно изменение 1. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 23. За? Против? въздържали се. Не е ясно. Проверка електронна за 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 24 за, против въздържали се, отхвърля се. 25. Да проверим 24, казва председателя. Моля, гласувайте. Електронна проверка на 24. Край на електронното гласуване. Приема се. Добре. 25. Изменение 25. За, против, въздържали се. Прием. Чек ist е geschlossen. А проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 26. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 27. Разделно гласуване. Първа част. Първа част. За, против, въздържали се, приема се. Втора част. За, против, въздържали се. Не е ясно. Втора част. Електронна проверка. Моля, гласувайте.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 Кой е против? Въздържали се. Приема се. mv 3 и 8 амблок. Така ли? Кой е за? Против? Въздържали се? Приемат се. mv 1 за. Против? Въздържали се. mv 1 да го проверим електронно. който е гласувал. Гласувахте ли? Край на гласуването отхвърля се. МВ 4. За, против, въздържали се. Приема се, но ще проверим и него. МВ4. Електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Изменение 35 за, против, въздържали се, отхвърля се. 36 до до 42 амблок. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърлят се. Изменение 43 за? против, въздържали се, отхвърля се. МВ9. Кой е за? Против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме за изменената резолюция като цяло. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Е Преминаваме към Европейския надзорен орган за мониторинг на зависимостите. Изменения 1 и 2. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Приема се електронно гласуване на цялото предложение, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Второто предложение изменения 3 и 4 за против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на цялата тази част от предложението. Начало. Край на гласуването. Приема се. Изменения от 2 до 5 на комисията Либе. За, против, въздържали се, приема се. Гласуваме окончателно така измененото предложение, електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към Европейската агенция за морска безопасност. Изменения 1 и 2. За против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на тази част от предложението начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменения 3 и 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване на цялото предложение. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. измененията по резолюцията. Комисията по транспорт 2. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 5 с устно допълнение за, против, въздържали се, приема се. Тран 4 за, против, въздържали се. Ще проверим електронно гласуване начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 6 до 9. Можем ли да ги гласуваме до Анблок? Не възразявате. Значи 6 до 9 включително за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 10. Кой е за? Против, въздържали се, отхвърля се. Комисията по транспорт, пето предложение за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 11 с устно допълнение за, против, въздържали се, приема се. Тран 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 12 за, против, въздържали се, отхвърля се. Комисия по транспорт 7 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 13 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 14 за, против, против, въздържали се, приема се. Комисия по транспорт 6 за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуваме така измененото предложение, начало на електронно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Резолюцията е приета. Преминаваме към Европейската агенция за мрежова и информационна сигурност. ЕНИСА. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване на цялото предложение начало. Гласуваха ли всички? Всички. Край на гласуването. Прието е. Изменение 2 за. Против. Въздържали се. Приема се. Електронно гласуване на цялата тази част. За. Е, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 3 с устно допълнение. За. Против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване на така измененото предложение, електронно гласуване начало. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към Европейската железопътна агенция. Първо и второ предложение. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на тази част. Начало. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Изменения 3 и 4 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на тази част, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трето арабско. Изменение Тран 2 на Комисията по транспорт. За, против, въздържали се. Не е ясен резултата. Тран 2. Електронно гласуване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 European Training Fund. Европейска фундация за обучение. Изменения 1 и 2. За. Против. Въздържали се. Електронно гласуване окончателно. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменения 3 и 4. За против, въздържали се. Приема се електронно гласуване на цялата част, начало. Гласуваха ли всички? Ако са гласували край на гласуването, приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се. Приема се 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване на тази част, начало на електронното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. Изменения 1 и 2 за против, въздържали се. Приема се сега електронно гласуване на цялата тази част начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Изменения 3 и 4 за против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на цялата тази част, начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 до 8. Можем ли анблок да ги гласуваме? За, против, въздържали се, при... отхвърлят се. Окончателно гласуване на тази част, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към Евратом, агенция за снабдяване към Евратом. Изменения 1 и за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на цялата тази част. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменения 3 и 4 за, против, въздържали се, приемат се. Електронно гласуване на тази част, начало на електронното гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Сега гласуваме окончателно цялата резолюция. Електронно гласуване. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Прията е резолюцията. Преминаваме към следващата тема Европейска фундация за подобряване на условията за живот и труд, Юрофаунд. Изменения 1 и 2 за, против, въздържали се, приемат се. Електронно гласуване на цялата тази част, начало на гласуването. Гласуваха ли всички край на гласуването? Приема се. Следващата част, изменения 3 и 4, за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване, начало. Гласуваха ли всички колеги? Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към третата част от измененията. 5 и 6 идентични за, против, въздържали се, приема се. 7 и 8 идентични за, против, въздържали се, отхвърлят се, 9 за, против, въздържали се, отхвърля се, 10 за, против, въздържали се, не е ясно, електронна проверка, начало на електронен вод. а ти да апкиштим. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Накосаме, но се отхвърля. Изменение 11 с устно допълнение за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуване на така изменената резолюция, електронно гласуване начало. Край на електронното гласуване. Приема се. Hm. Преминаваме към Евроюст. Изменения 1 и 2 за. Против въздържали се, приема се. Електронно гласуване на цялата тази част начало. Край на електронното гласуване. Приема се. Следващата част. Изменения 3 и 4 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Електронно гласуване на тази част начало. Край на електронното гласуване. Приема се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 22 за. Приема се. Преминаваме към Европол. Първо и второ изменение за, против, въздържали се. Приема се електронно гласуване на цялата тази част. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменения 3 и 4 идентични за,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 Е Агенция на Европейския съюз за основните права. Изменения 1 и 2 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване за тази част. Начало. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. И изменения 3 и 4 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на цялата тази част за начало на гласуването, гласуваха ли всички край на гласуването. Приема се. И сега следващите изменения. Номер 5 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 7 за, за, против, въздържали се, приема се. Изменение 8 за, против, въздържали се, приема се. Можем ли измененията на комисията Либе от 2 до 5 да ги гласуваме Анблок? Значи 2, 3, 6, 4 и 5 на Либе за, против, въздържали се, приема се. Изменение 9 за, против, въздържали се, не е много ясен резултата. Начало на електронно гласуване за изменение 9. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 10 за. Против, въздържали се, приема. Електронно гласуване на окончателния вид на резолюцията. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Прията е резолюцията. Преминаваме към Фронтекс. Европейската агенция за управление на оперативното сътрудничество на външните граници на държавите членки на Европейския съюз. Изменения 1 и 2 за, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на тази част, начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се изменения 3 и 4. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на тази част, начало. Край на гласуването. Приема се. Третата част от измененията, изменение 5. За, против, въздържали се, приема се. Либе 2. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 6. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Либе 4, 4, 3, 6. Анблок. За. Против. Въздържали се. Приема се. Гласуваме така изменената резолюция. Окончателно начало на гласуването. Гласуваха ли всички? 22 ма за, 1 против. Резолюцията е приета. Преминаваме към Европейската агенция за ГНСС. Това е последната агенция за днес. Между впрочем, не изпадайте в паника. Глобалната мрежова и сателитна система. Навигационна и сателитна система, извинете. Всички ли са с правилна географска ориентация в момента? Всички ли са тук духом? На земята ли сме? Изменение 1 и 2. За, против, въздържали се, приема се. Електронно гласуване на цялата тази част. Начало на гласуването. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменения 3 и 4. За, против, въздържали се, приема се. Начало на електронно гласуване за тази част. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към измененията. Номер 9 за Можем ли да гласуваме измененията на Аяла Сендера от 9 до 15 анблок? За, против, въздържали се, приема се. Изменение 16. За, Трябва да подложа на гласуване 14, извинете, на Моника Маковей. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 16 сега вече. За? Против? Въздържали се? Приема се. 15 отпада, ако 14 се приеме. 17 е оттеглено и гласуваме 18. 18 за, против, въздържали се, приема се. 19 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против, въздържали се, отхвърля се. 21 за, против, въздържали се, не е ясен резултата. Начало на електронно гласуване за 21. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 22. Гласувахме ли 21? Значи гласуваме 22. За, против, въздържали се, приема се. 23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 с което резолюцията е приета. Сега сме сега стигнахме до края на агенциите. Докладващата желая ли думата? Нека да и честитим. Искате ли думата? Thank you very much. I want to... Благодаря. Искам да благодаря на всички ви за оказаната подкрепа, за участието в гласуването и само едно нещо искам да подчертая. Изключително много се радвам, че се отнасяме а, много а, сериозно към а, интересите на общността и отложихме гласуването именно с оглед на съхранението на тези интереси. Благодарим на госпожа Маковей. Сега за кратко изявление, не повече от две минути, думата има Организацията на агенциите. Uh, Благодаря ви, председателя, че ми давате две минути. Този процедура за освобождението е отговорност е възможно за нас да извлечем полки и да се научим какво да правим. Ние в агенциите знаем, че трябва да действаме економично и високо качество на услугите. Органа по бюджета ни позволява да разберем дали сме постигнали тази цел и приветстваме това, че вие освобождавате от отговорност повечето агенции Разбира се, отчитаме и отправените критики към някои от нас. Въпроса за конфликта на интереси е нещо, към което се отнасяме изключително сериозно и това бе обсъдено по, в работната група, междуинституционалната работна група на европейските агенции. Тези агенции са готови да работят заедно с комисията и парламента по този въпрос. Агенциите вече направиха големи усилия по бюджетирането, планирането и наблюдението. Смятаме, че всяка година има подобрения въпреки че си даваме сметка, че е, желанието за усъвършенстване и економии трябва да бъде увеществено. Разчитаме и на вашата помощ. Има някои нови идеи във вашите коментари тази е, година. Примерно нулевото бюджетиране, което е съобразено с системата на общността. Приветствам и възможността за диалог относно вашите очаквания. И комисията и сметната палата също биха могли да бъдат привлечени в този а, диалог. А, трябва да разчитаме на водещите практики, за да можем да ги внедряваме. Благодаря за възможността, която ни дадохте. Благодаря за това становище. Мисля, че парламентът винаги е доказвал, че по всяко време сме готови на диалог с агенциите, винаги сме готови да обменим мнения. И, и за това е много правилно, че бяхте поканени тук. Сега, благодаря ви и нека да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е освобождаването от отговорност на съвместните предприятия. Започваме с градените компютърни системи Артемис. Изменения 1 и 2 за